Скъпи колеги, много ви моля да заемете местата си. Трябва да приключиме с гласуването в 9.45, тъй като повечето от вас ще участват в заседания на работни групи. Не ще гласуваме измененията в, на проекто доклада за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. В точка 7 ще разгледаме точка 7 между точка 3 и, и 6 а точка 6 ще се разгледа вместо точка 4, а точка 9 ще бъде отложена. Ще отложим също така и а, гласуванията по точка 5 и 8. Тоест, ще, ще, разглед, ще гласуваме само а, преразглеждането на многогодишната финансова рамка и трансфера на кредити. Координаторите вчера са се договорили да отменят заседанието на 1 септември, тъй като на тази дата ще, ще се състоят тристранните разговори за бюджет 2017 година. А, нашето заседание ще се проведе на 31 август. Помолихме администрацията да, на нашата секретарията на нашата комисия да а, направи един а, преглед и един анализ на последиците от а, Брексита с оглед вноската на Обединеното кралство за 2014, 15, 16 средствата, които се предоставят на Обединеното кралство и какви ще бъдат компенсациите за държавите членки, тъй като сумата, която се връща на Обединеното кралство се изчислява по особена формула, която засяга по различен начин държавите членки. Бих искал също така да ви припомня, че председателят Шулц ни е поканил на конференция на 7 септември, на, на конференция на тема е, собствени ресурси, би било редно да участваме масово в тази конференция и да участваме в дебата, да задаваме въпроси и би било редно също така да се срещнем с представителите на националните парламенти и да заздравим връзките между националните парламенти и Европейският парламент. А сега преминаваме към гласуване относно подготовка за преразглеждане на многогодишната финансова рамка 2014-2020. Бих искал да благодаря на двамата ни докладчици Олбрихт и Тома за отлично свършената работа. Обеден съм, че е, резултатите на преразглеждането ще бъдат е, наистина е, положителни. В момента работиме по прераз... преразглеждането на предложението на комисията и препоръките на парламента относно преразглеждането и насоките за многогодишната финансова рамка за 2020 нататък. Е, днес е, в момента, в който Обединеното кралство напуска Европейския съюз, е, е време разделно за Съюза и а, ще се отрази на бюджета. Многогодишната финансова рамка се прилага от 2015. Избехме създали и работни групи за проследяване на ефективността и функционирането на инструментите, рамката и раз, различните етапи. И на 17 марта бе заключителното заседание на тази работна група. Също така бяхме много предпазливи и в никакъв случай нашето гласуване не се е отразило и не се отрази на Брексита, тъй като ние решихме да гласуваме по, тази, по тези точки след 23 юни. Бих искал да благодаря на Европейската комисия и на всички онези, които участваха в дебата. Преди да дам думата на докладчиците, бих призовал Европейската комисия да вземе предвид и то, доколкото може изцяло, препоръките на нашата комисия. Сега, преди да гласуваме, ще дам думата на докладчиците. Желаят ли да вземат думата? Е, господин председател, бих е, се изказала след гласуването. Господин Олбрихт, е, госпожа Томап ще се изкаже после, аз сега, но бих искал да благодаря на всички групи, координатори и всички онези, които работиха по този доклад. Започваме работа по преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Очакваме предложението на комисията. Но мисля, че за сега сме постигнали компромиси, които задоволяват всички. В... Аз Работих по едно изменение с двамата докладчици. Ще ви го представя след малко. И това изменение ще бъде предложено, когато разглеждаме параграф 28б. А, а сега ще гласуваме. Много ви моля да опитаме дали системата функционира. Благодаря. Бих искал да кажа само че съм си забравил моята карта. Ня, някъде съм е забравил, ще ми я донесат, но много ви моля да отчетете и моя глас. Разбира се, ще отчитаме вашето гласуване и очакваме картата ви да бъде донесена върната.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 15-то изменение е включено в компромиси 14, 20, 21 и 22, но тъй като не сме ги разгледали, го гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то и 17-то са идентични за, против, приемат се.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 въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Четиресто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 42-ро за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега две идентични, 45-то и 6-то за, против, въздържали се, приемат се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 изменение, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част, а тя е оттеглена 49-то изменение за против, въздържали се. Приема се компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за против. Нека да проверим. Alors, c'est la partie séparée. част от изменение 50, която се добавя към компромис номер 3. Et qui viendrait s'ajouter au и което с... Да, кое и... Тази част се, доп... се прибавя към компромис 3. Кой е за? Против? Нека да проверим. Моля, гласувайте. Системата не функционира. А може би има повече гласуващи от необходимото. Имаме един гласуващ в повече от НП. Не дейте злоупотребява с доминираща позиция. Край на гласуването. 18 за 16 против, 1 въздържал се. 53-то против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. 67 изменение –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 83-то за против, въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за против, въздържали се, приема се. Девети компромис за против, въздържали се, приема се. 96-то изменение за против против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Единайсти компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромиса против, въздържали се, приема се. 13 компромис за против, въздържали се, приема се. 123 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 126 за против против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 и 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 компромис за против, въздържали се, приема се. 135-то изменение. 135-то в няколко части. Първата част не се гласува, тъй като е покрита от компромис 14. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част за против, въздържали се, отхвърля се. Пет, пета част за против, въздържали се, отхвърля се. Шеста част за против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромис за против, въздържали се, приема се. 63-то изменение. Alors, sur le titre, on n'y revient pas, puisque... Няма да разглеждаме първата част, втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се трета. За, против, въздържали се, отхвърля се четвърта, за, против, въздържали се, отхвърля се, пет, за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 и 251 за против въздържали се приемат се 255 за не, тъй като 200 минаваме направо на 16 ти компромис за против въздържали се приема се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 против, въздържали се приема, втора част оттеглена, 155 за, против, въздържали се, отхвърля се, 156 за, против, въздържали се, приема се, 159 за, против, въздържали се, отхвърля се, 160 за, против, въздържали се, приема се 161 за, против, въздържали се, отхвърля се, 163 за, против, въздържали се, отхвърля се, 162 за, против, въздържали се, Отхвърля се 166 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 165 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега устно изменение. Става дума за 28а. Устно изменение 1 за, против. Въздържали се. Приема се. 168 за, против и с устно изменение. Значи 168 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. И тук включвам изменение, което съм договорил с госпожа Тома и господин Олбрих. Госпожа Тома, препотвърждавате ли форм, формулировката? Става дума за 28б. Взема предвид резултатите от референдума в Обединеното кралство 23 юни и за това призовава комисията да предостави на бюджетните власти необходимата информация, свързана с бюджетните последици от референдума. Без това по някакъв начин да повлияе на преговорите между Обединеното кралство и Европейския съюз. За, против, въздържали се, приема се. 167 за против, въздържали се, отхвърля се. 168 за Сто седмо. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Le scrutin. е клуб. Отхвърля се. 19 против, 17 за, 169 за, против, въздържали се. Отхвърля се 170 за, против. Нека да проверим, моля гласувай. Скрутен е клю гласуването. Хвърля се за 19 гласа против, 17 гласа за. Имате ли вече картата с вас? Добре. Компромис 19. За. 18, извинете, за. Против, въздържали се. Приема се. 181 за. Против,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 Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 225 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 224 оттеглено. 227 за, против. Нека да направим поверка. Моля гласувайте. Край на гласуването приема се. 18 гласа за, 17 гласа против. 229 за, против. Въздържали се, приема се. 228 за, Против. Извинявайте, то отпада. 230 са. Против. Въздържали се. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 223. Извинете, 233 за против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 235 за, то отпада, тъй като приехме 234. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 246 за. Против. Въздържали се от... Приема се. Двеста 247 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 349 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 269 за. 266, извинете, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 281. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 285. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 286. За. Против въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 е оттеглено, 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 303 за, Председателя, извинявайте, попуснах една страница. Изменение 308. Изменение 308. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 311. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 309. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 312. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 313 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 314 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 315 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 316 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 343 и 344 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 353 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 354 за против. Въздържали се. Приема се. 355 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение трето. Съображение А за. Против. Нека да повторим гласуването. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение пето. За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 докладчици. Да, искаме да подчертаем значението на резултатите, които идват от специализираната комисия и искаме да го включиме в компромиса. Всички предложения, които идват от комисията, са обхванати от компромисите и за това е и предложението в доклада. Добре, благодаря ви. Господин председател, имам а, следния въпрос. В Обединеното кралство беше проведен референдум и някои членове а, в Европейския парламент а, са на мнение, че демокрацията на европейско ниво не е приемлива и при кампанията по време на референдума също пледираха за това, а пък днес тези хора по време на гласуването имат право на глас. Добре, народът е решил а, и има решение вече, което е взето от гражданите на Обединеното кралство и какво правите вие тук? Седите и гласувате. Декларация. Взех преди вашето изказване последиците от референдума би трябвало да доведат до уведомление от страна на Обединеното кралство за активиране на член 50 от договор за функциране на Европейския съюз, които ще започнат преговори и знаете, че разполагаме с срок от две години за приключване на тези преговори. Разбира се, референдума ще има своето въздействие и върху бюджета на Европейския съюз и ще се опитаме да предвидим последиците от резултата. Съгласно желанието на докладците, представено ни господин Олбрехт, беше, че становищата на специализираните комити са много важни, но те са взети предвид от докладчиците и затова няма нужда да гласуваме по тези становища. При това положение ще гласуваме по текста като цяло с а, направените изменения. Моля, гласувайте. Thank you. Le scrutin est clos. Прекратете гласуването. Докладът с измененията беше прият с 29 гласа за, 5 гласа против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика и всички, които допринесоха за успешното приключване на толкова е, толкова важна работа и тъй като всички си пожелаваме какво ли не в момента, ние пожелаваме, си пожелаваме Европейската комисия да вземе предвид нашият много важен доклад през следните няколко седмици, тъй като той подготвя бъдещето на Европейския съюз. И така, остават ни още няколко минути и давам думата на господин Дюпре. Проведохме разискване за бюджетните кредити за Европейската служба за външна дейност имаме нужда от няколко допълнителни разяснения. Благодаря ви, господин председател. Получих а, с, нужните сведения и смятам, че те са достатъчни, така че мога да препоръчам положително гласуване. Добре, ще гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Le scrutin est clos. Прекратете гласуването. Трансферите бяха одобрени с 29 гласа. За, 5 гласа против и един въздържал се. Госпожо Тома, искахте думата. Извинете, че ви пропуснах. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко бих искал да се да си изкажа, мисля, че е много важно. Държа да, благодаря на всички колеги и на всички допринесли не само за резултата от гласуването, но и за изготвянето на доклада. Бих искал също така да благодаря от моя име и от името на господин Олбрихт на службите на парламента, на нашите сътрудници. Държа да подчертава още веднъж колко важни са становища там на комисиите. Не, като съм го казвал на бюджетите, на колегите, чето в комисията по бюджети не искаме да преразглеждаме отрасовите политики, така че сме ги взели и предвид, без да правим оценка. Някой път не ни беше лесно, тук гледам към и Марагал и господин Омаржи, но в, бюджета, като комисия по бюджети не можем да пренаписваме политиките на другите комисии, можем само да вземем предвид техните становища. Не можем през прозореца да вкараме това, което не е минало през вратата. Така че благодаря ви за проявеното а, разбиране. И накрая, съвсем набързо, държа да ви припомня, че това е само началото на един много дълъг път и трябва да продължаваме заедно да сме готови да водим тази борба и предвид колко големи си предизвикателствата, благодаря на всички взели участие в гласуването. Благодаря ви. Аз пък ви приканвам да се зарадваме на резултатите от това гласуване. Не сме сигурни какво ни чака от тук нататък, така че нека да се наслаждаваме на подобни удоволствия. Те ще дадат сили за бъдеще. Господин Дюбре, ще продължите ли с трансфера, който иска Сметната палата? Благодаря ви, господин председател. Ами Сметната палата ни предлага 4 трансфера. Първият е от 780 милиона евро, който се оправдава с нуждата да се покрият разходите, свързани с подновяването на мандата на членовете на Сметната палата и в частност поради напускането на Сметната палата на нейният председател през месец октомври няма проблеми. Вторият е трансфер е от 126 милиона евро. 26 000 евро. Извинете, тук има, тук има малко повече проблеми, които са свързани с а, енергийна консумация, свързани с здравеопазването към а, пост 1406.03 към а, бюджетния ред, свързана с а, превода. Мисля, че на някое друго заседание тъй като аз не искам да се противоставям на този трансфер, няма да е след да разговаряме с представители на Европейската сметна палата каква е целта на тези специализирани доклади, които само се роят и ни е малко трудно да ги следим и заобщо какво се случва с тях. Така че няма да е след много сериозно да си поговорим с Европейската сметна палата, но не се противопоставям на трансфера. Трансферът четвъртият трет е от 77 хиляди евро, защото се увеличават, това да се увеличават на разходите за яслата. тъй като има и се включват към нея и служители на парламента и бюджета. И следващият а, трансфер от 12 000 евро по бюджетен ред професионално а, развитие, за да се подобрят ръководните и менеджерските умения. Разбира се, няма да се противопоставяме на, подобряване на качеството за ръководство и по-добър менеджмент с толкова скромна сума. Разбира се, аз не се противопоставям и нямам възрешение срещу нито един от тези трансфери. Някой пан председа, само за не подпори. Благодаря, господин председателю. Подкрепям всички трансфери, които бяха предложени на господин докладчика. В бъдеще е, ще ще трябва да кажем следното. Сметната палата през 2006 извърши одит и установи, че в институцията се извършва писмен превод и ако а, надхвърлят капацитета си, ще търсят външни преводачески агенции но има свободни, свободен капацитет за писмен превод и ако го използваме, можем да спестим 9 милиона в бюджета. Първо трябва да се види дали има свободен капацитет за писмен превод в институциите и след това да се гледа за външни изпълнители. Добре, ако никой няма не иска думата. Предлагам да гласуваме по, по трансферите предвид техният размер. Ако няма възражения, ги приемаме за ги смятам за, за приети. И давам думата на господин Фернандеш, нашият докладчик за бюджет за 2016 година, Гастел Трети. Благодаря ви, господин председател. Предлагам ви да одобрим трансфер 11 той е в размера на 8,8 милиона евро и който е свързан само с административни разходи за външния персонал и за някои други дейности, които се изпълняват от подизпълнители. Става въпрос за прехвърляне към някои генерални дирекции, най-вече в, в, в случай с управлението на бюджет на бежанската криза и също така е трансфер, който е свързан с преструктуриране дейността на генерална дирекция Регио и Екфин. Те искат да прехвърлят към генерална секретар на комисията. Предлагам да одобрим тези трансфери. Добре. Нека да гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Le scrutin. Прекратете гласуването. Кредитите бяха одобрени за трансфера. И така стигаме до доклада на колегата Гайер по Европейската агенция за авиационна безопасност. но ще трябва да ви напусна, така че ще помоля колегата да поеме председателството, за което много се извинявам. so we are now proceeding. И така преминаваме към гласуване на доклада на господин Гайер за гражданската авиация и създаване на Агенция за безопасност в авиацията. Ще гласуваме анблок до 37. Съгласни ли сте? Така, от 28 до 37 да гласуваме заедно господин Занир. Благодаря ви. Нека да гласуваме отделно тези а, изменения, да не са блок. Добре. 28. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 300. За?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 Край на гласуването. То 21 за, 11 против, 39 за, против, въздържали се, приема се, 400 за, против, въздържали се, приема се. 41 до 67. Правя предложение да гласуваме анблок. Yes, uh, yes, there is uh, amendment 41 to 41 до 60. От 41 до 60. Можем ли да ги гласуваме наведнъж? Да. Нека да ги гласуваме от 41 до 60. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Да проверим. Добре, шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 на 16 гласа. 70-то. 70 отпада, защото 6 беше прието. 7 две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за, против, да проверим втората част на седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се 19 на 16 е съотношението, 71 отеглено, 72. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Да проверим. 8 изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Adopted by the same majority. 19 на 16 гласа. Девето за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 73-то отпада. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто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 Моля електронно гласуване. Първо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. За. Против. 22. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това означава, че гласуваме 25-то. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то за, против, въздържали се, приема се. И сега по целия доклад електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Докладът е отхвърлен. The report is rejected. Um, we move on now um, to the next we move on now. Сега преминаваме към следващия доклад. Okay, then we could register your vote that... Да, um, Добре, дори да прибавим вашия глас, ще бъде 16 на 16 и така или иначе докладът се отхвърля. Сега преминаваме към следващата точка финансов контрол върху НПО. Доклад от Клемуди. So, Сега гласуваме компромис А. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. We're checking, we're checking compromise A by electronic vote. The vote. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 на 17 гласа. Така, в такъв случай от Отпада второ и първо, второ обхваната от компромиса, както и първото изменение. Преминаваме към седмо. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис би кой е за, против, въздържали се, приема се. Девето, не, дванайсто, кой е за, против, въздържали се,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 Да. 19-то беше отхвърлено и сега 18-то за, против. Нека да проверим. 18-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването по изменение 18-то. Приема се 18 на 16 гласа. И сега преминаване, преминаваме към 17-то. Не, то отпада, защото е прието 18-то. 20-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21-во. Кой е за? Против да проверим електронно гласуване. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се с 18 на 14 гласа. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 отпада. 24-то с устно изменение от докладчика кой е за, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се. Да проверим. Компромис С, електронно гласуване, край на гласуването. Приема се с 18 на 17 гласа. Сега преминаваме към 32. Не, сега 28 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 сега за, против, въздържали се. Не, да проверим електронно гласуване, 32 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 на 14 гласа. Сега по цялото е, становище в изменения му вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 30 на 2 гласа и 3 са се въздържали. Благодаря ви. Yes, yes, yes. So, um, um, so are we doing transfers or? No, there's none. Okay. Um, as, as the time for, uh, th- there are, Ms. Holmeyer, are there... Госпожо Холмайер, има ли някакви трансфери? Няма. No transfers, no other business. Няма нищо по точка разни. Закривам заседанието. 30, на 30 юни ще следващото ни заседание.